Bene. Добре, уважаеми колеги. subito il voto. Нека да започнем с гласуването в този момент. Малко изоставаме от графика, за съжаление. Но така или иначе, проведохме доста дълъг дебат, доста колеги взеха думата, поне 25 души, така че е много трудно да спазваме времето по този начин. И така, нека да започнем веднага с гласуването, да се надяваме, че ще приключим бързо. Започваме с доклада на господин Тушеновски. Allora pro- eh, proviamo a... Eh. Нека най-напред да гласуваме пробно. Имаме и документи, които трябва да бъдат раздадени, но така или иначе започваме гласуването. за да можем да приключим възможно най-бързо начало на гласуването. Край на гласуването. Всъщност, да, до сега имахте възможност да гласувате. 45 души присъстват. Добре, добре, отговаря на истината. Прей. Е, Пилар? No, no, it's Пилар, искаш да кажеш нещо ли? Не, е добре. Гласувахме пробно, така че нека да започнем с самото гласуване. 108 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение за против. Въздържали се. М- Нека да бъдем търпеливи. Не успях да преброя. Нека да проверим по 22 начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за против въздържали се. Отхвърля се. Това също. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. На докладчика 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Не виждам толкова много ръце, но седмо за, против, въздържали се, приема се. 13-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 14-то за, против, въздържали се, приема се. 12-то за, против, въздържали се, отхвърля се. комисия по вътрешния пазар. Тук проправим проверка по 12-то, начало на гласуването. 12-то от комисията ИМКО. Край на гласуването. Приема се с 35 на 11 гласа. 120 за, против, въздържали се Отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, въздържали се, мисля, че се приема. Нека да проверим тук. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Два по 29 то от култ. Край на гласуването. Приема се с 35 на 11. 17 за, против, въздържали се. Приема се. 123 за, Извинявайте, извинявайте. Тук една бележка. Просто 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 проверка. Край на гласуването. Приема се. 26 на 19 глас. Сега. 125 за, против. Въздържали се. Приема се. 129 за, против. Въздържали се. Приема се. 130 за, против въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре, по 131 проверка. Respinto Отхвърля се 21 на 23 гласа. 132 за, това е с устно изменение. 132 с устно за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се. 14 от Имко. 14 от Имко. За, против, Въздържали се. Приема се. Проверка. Добре, проверка. 14. Край на гласуването. Отхвърля се 20 на 25 гласа. 32. За, против, въздържали се Приема се. 20 за. Против. Въз... Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 158. 158 за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 Компромисно 19 за, против въздържали се, приема се. 169 за, против въздържали се, приема се. 22 за, против въздържали се, приема се. 23 за, против въздържали се. Нека да проверим. Електронна проверка. 23-то изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се 29 на 15 гласа. 24-то за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно 20-то за, против, въздържали се. Приема се. 172 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка. по 172. Край на гласуването. Отхвърля се 24 на 21 гласа на ОД. 173 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Проверка. Добре, проверка. Малко странно е гласуването тази вечер ми се струва. Края на гласуването. Приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 21 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 22 и 177 за, против, въздържали се, приема се. 179. Да. Гласувахме по 22 и 177 заедно, тъй като са идентични. Сега гласуваме по 179. Добре. Добре, хубаво. За, против, въздържали се, приема се. Сега, отново общо гласуване 23, 180, 181 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Мисля, че се е но Нека да проверим. И парева. Кюзо. 38. Край на гласуването. Да, отхвърляме. 25. А фаворе. 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 182 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се е отхвърля, но нека да проверим. Начало. Добре, гласуваме по 26-то изменение. Край на гласуването. 26 По 26-то изменение. Това гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. За 24-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 това също се приема. 22 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 38. Всъщност, извинявайте, 194 за, против, въздържали се, приема се. 195-то. Е, всъщност, извинявате, 196-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 компромисно за, против, въздържали се, приема се.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 16 за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 26 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 20. Край на гласуването. Отхвърля се 24 на 22 гласа. Извинявам се за грешката. 30 изменение. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 28 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се. Добре, проверка. 218 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с 43 на 2 гласа. Не, не видях никакви ръце да се вдигат и затова така направих проверка. Нека сега 29-то за, против, въздържали се. Приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226, не, 227 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се.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 244 за, против, въздържали се, приема се. Сега, 245, 246, 247, 248 заедно се гласуват за и 248, както казах, заедно. Allora, 245 245, 246 и 247 всички заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. А сега 248. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, що ми искате. 248 изменение. 248. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на 13 гласа. 250-то изменение, устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 249 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. Щом искате, нека проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Чужа. Седи. Край на гласуването. Отхвърля се 30 на 16. Компромис 33 приема се. изменение 255-то не се гласува, защото е оттеглено. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, 43 извинете за, против. Изменение 43, повтаря председателката, за, против, приема се. 36 и 265 идентични за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Нека проверим 21. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се. Приема се.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 и 22. Те са идентични за, против, въздържали се, приема се 275 за, против, въздържали се, приема се 276 за, против, въздържали се, приема се 277 за, против, въздържали се, приема се 278 за, против, въздържали се, приема се 279 за, против, въздържали се, приема се 280 за, против, въздържали се, приема се 37 за, против, въздържали се, приема се 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заедно отхвърлят се. Изменение 44.18 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 290 за, против, въздържали се, отхвър... приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се 20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 14 заедно с 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се,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 Приема се 92 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, против, въздържали се, приема се. 10 и 100 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменения 28 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 21 и 4 за, против, въздържали се, приема се. И окончателното гласуване, което е електронно. Votazione chiusa. Край на гласуването. 43 за, 1 против, 1 въздържал се. Сега гласуваме между институционалните преговори. Моля, гласувайте. Чуза. Бине. Край на гласуването. Приема се 44 на един глас и един въздържал се. Нека ви поздравим за добре свършената работа. Сега преминаваме нататък към следващия доклад – на господин Ковайт. Ковач, но я abbiamo Султанто un voto. Ковач. Тук имаме едно единствено гласуване за законодателната резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. 39 за, 1 против. Сега докладът Енчо. compromis 2, va euh, Има устно предложение за компромис Д. Добре, е, доклад НЧО. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за устното предложение. Uh, Бих искал да ви предложа да заличим позоваването на безусловните енергийни източници аз бях направил това предложение в комисията, не знам защо имаме този текст. Тук изменението е много простичко. Да се заличи думата non conventional в английския текст. Ако колегите не разбират, ще прочета текста дословно. Macro-regional strategic planning risk cooperation opportunities for cross-border projects –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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим за 17. Гласуваме електронно. Отхвърля се с 24 гласа против. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се.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 Извинение 31 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 43 ма за, 1 против, 2 ма въздържали се. Сега преминаваме към доклада Ланген. Готови ли сте? Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 извинете, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. От, е, отхвърля се, извинете. 66 за, 66 и 68 всъщност. За, против, въздържали се, отхвърля се. 65 и 67 и 70 блок за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 и 10. Председателката се поправя. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, отхвърля се. Току-що гласувахме 10. Следователно гласуваме 11. или 72. Председателката се е поправя, съжалявам, трябва да гласуваме и 72. 71 гласувахме, 10 гласувахме, сега 72. За, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се 110 и 111 блок за, против, въздържали се. Приема се 112 за, против, въздържали се. Отхвърля се 113 за, против, въздържали се. Отхвърля се 114 за, против, въздържали се. Отхвърля се 28 за, против, въздържали се. Приема се. 29 за,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 Да, добре, добре. Да, разбрах. Разбрах ви. И така пристъпваме към гласуване на окончателния текст с начало на гласуването. Отъцеда Кюза. Край на гласуването. 37 за, 6 против, 3 въздържали се. Честито на докладчика. Бейне. Eh. Сега минаваме към следващото гласуване. Устен въпрос по оценките на риска и безопасността. Начало на гласуването. Да, гласувайте, моля. Край на гласуването. 44 гласа за. Единодушно се приема. Добре. Има още един въпрос по стомадобивната промишленост. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отново имаме единодушно приемане. По този начин приключваме гласуването. Благодаря ви много за сътрудничеството, за това, че гласувахте. Извинявайте, че имах малко трудности в самото начало. Следващата среща ще бъде на 27 ноември. И тогава също имаме електронно гласуване. Ще започне срещата на координаторите след 5 минути. Оставаме ви малко време, за да излезете от стаята.